Okay, so let's start. Um, good afternoon. И така, да... да започнем. Добър ден. Започвам с приемане на дневния ред. Нещо особено, ако няма, приема се. Втората точка са съобщенията на председателя. Нищо по-особено, освен това, че е, имаме и български като език е, за това заседание и е, още две заседания ни предстоят. Е, утре изслушване с, е, местно с ИТРЕ по темата вакцини срещу COVID-19. Може да участвате и да задавате въпроси на фармацевтични компании. Второто е разговор с Франс Тимерманс за официално е потвърдена датата 28 септември от 2.15 до 3.45. Темата е закона за климата, новите цели, оценка на въздействието и други. Сега минаваме на третата точка, която е е, препоръките на координаторите от 10 септември. Раздаден ви е текст, приема се приема е, одобрение на протоколите от е, един дълъг списък заседания. Имате ги написани и там няма проблем, значи се приема и така минаваме към пета точка която е дискусията, която ще проведем за е, въздействието на промените в климата върху е, правата на човека и ролята на защитниците на околната среда в това отношение, в тази връзка. Ще дам думата сега на докладчика Симона Валдазар. Ms. Baldassare, can you please press the speak button? Госпожо Балдасари, може ли да натиснете копчето за е, звук? Една от Европа оживява с а, всеобщата декларация на правата на човека, подписана в Рим. И не можем да си представим днес политика, която и да било на Европа, без тези права. Аз самата се идентифицирам с тези права. Става въпрос за един доста сложен комплекс от права, защото в момента климатичните изменения наистина засягат основните права, на населението и на много части е, и групи от хора. Трябва да разберем до каква степен това явление ще има някакво отражение върху живота и правата на хората. И, за съжаление, все още не сме в състояние да направим тази преценка, защото е, истинското отражение на тези изменения всъщност ни обягват и последиците върху живота и е, начина на на, на, на упражняване на тези права от населението. Когато имаше дебати по тези въпроси, доста често се превръщат тези дебати в полемики, където едната гледна точка взима превес на другата. Но ако правата на човека са част от европейските цели, то последиците от климатичните изменения също а, стигат до това да се използват прекомерно ресурсите на планетата и трябва да решим действително какви са последиците от измененията на климата, които са прекалено амбициозни в светлината на това, което е представено от е, е, комисията. Е, местното население в Гватемела, в Колумбия и в други подобни страни са в силно затруднение от прекамерното експлуатиране на ресурсите и трябва да има някаква друга форма на използване на тези ресурси. Всичко това може да се окаже заплаха за ценностите, които са от основно значение за Европа. Защитата на правата на човека поставя на преден план онези, които поемат отговорността да представляват това население и тези групи население. Всяка заплаха за тези лица всъщност трябва да бъде предмет на борба на всякакви економически инструменти – от 2012 година, откакто сме започнали да събираме данни, всъщност е, се сблъскахме с реакции само в Латинска Америка. И за това трябва Европа да работи изключително усилено, за да защити тази конвенция за защита на правата – които са наистина един основен стълб. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Сега ще дам думата на докладчите в Сянка. Ще започнем с НЕП. Само, че представителя на НЕП не присъства, така че ще мина на социалисти и демократи Герлец. Има думата. Глец взаимозависимостта и реципрочността, реципрочна връзка между човешките същества и околната среда е, се приеха като е, важна тема още на първата конференция по околната среда на Обединените нации. Посланието е ясно е, околната среда предполага и пълно ползване на околната среда като основно човешко право. През ноември миналата година бе е, представена доклад по този въпрос. Е, в света над четири е, активисти умират ежеседмично. Те са най-очевидната жертва в битката за едно от най-основните права на човека, именно борба, правото на живот. Е, това е признато във всички задължителни е, световни документи. Европейския съюз не прави изключение в това отношение. Ето защо приветствам намерението на комисията е, изразено в комуникация съобщението за е, зелената ния курс, е, да приеме регламент, за да подобри достъпа до съдебната система на НПО-та, които са загрижени от проблема с законността в това отношение. Съжалено прият съм решението на комисията да насърчи действия от Европейския, на Европейския съюз, държавите членки, международната общност да се засилят е, мерките е, с, за борба с е, екологични престъпления би трябвало да се е, спазват международните стандарти, да се премахват съответните препятствия и да се е, работи е, за готовност в бъдещи кризи според мен под основно условие за ползване на основни всички човешки права трябва да бъде всъщност философията ни при всички формулиране на всякакви политики, които са насочени към социалното, економическо и екологично благосъстояние на общностите. Европейския съюз не трябва да е срещу този напредничав подход но въпреки това смятам, че има място за подобрение. Благодаря. Сега Ринил е, има думата. Благодаря, господин председател. След нея. Глобалното затопляне е факт, е, както и промяната в климата застрашава живота на хората. Ние говорим за устойчиво развитие, но само в откроевото и свободно общество можем да решаваме екологичните проблеми по един устойчив и ефективен начин. Без свобода на словото, никое гражданско, гражданско общество не може да движи напред развитието. Без свободна ни медии не може да има разследващи журналистика. Не, не, не може без законов ред право държава да има прозрачност. Опазване на околната седа беше основна сила в движението движението за свобода на балтийските страни, борбата им срещу съветската окупация и комунизма и е, срещу всякаква идеология, която не зачита правата на човека и природните закони. И днес по цял свят е, еколози, защитници на околната среда, както и журналици и местните хора, е, обект на е, жестоки, е, жестока репресия от страна на е, тоталитарните режими. Ясно е, че развитие на демокрацията и правата на човека са основен елемент парламент от една цялостна политика по климата. Европейския съюз трябва да изпълни ангажиментите си по паричкото споразумение и да поеме водеща роля срещу глобалното затопляне. Но това не може да стане без защита правата на човека, както в ЕС, така и в трети страни. Ето защо трябва да действаме незабавно, както за климата, в полза на климата, така и за правата на човека. Този текст трябва да бъде подобрен, до усъвършенствен, защото факт Факт е, че е, промяната в климата е заплаха и за живота на хората. Благодаря. Сега зелените. Oui, bonjour. Euh, Добър ден, Паскал. Добър ден на всички. Благодаря за този дебат от е, най-съществено значение. Беше казано от колегите ми. Днес действително защитниците на околната среда са прекалено многобройни, когато загубват живота си навсякъде по света. А, чрез действието на мафиите, на престъпниците на трафикантите, но също така и заради действията на обществените власти. Прекалено много са хората, които губят живота си и тези, които всеки ден са преследвани или тормозени от същите тези власти и мафии. Така че ние като гаранти за тези ценности трябва да действаме конкретно чрез инструментариума, с който разполагаме. Няма смисъл да гледаме другаде и да казваме, че не, тези неща не ни засягат. Засягат ни поне през едно измерение, а именно потреблението. Вижда се, когато говорим тази комисия за обезлесеняването, какво се случва на нашия вътрешен пазар. Това има сериозни отражения върху разрушаването на околната среда в чужбина и следователно върху качеството на живот и защитата на онези, които защитават нашия живот, нашите житейски рамки и това, което ни позволява да задържим живота на планетата. Така че ние сме защи... задължени да опазваме тези ценности и като и в рамките на дипломацията в ООН. В момента се водят такива разговори и Европейския парламент трябва да действа в тази посока. Това не е достатъчно, обаче е драматично да се чете в доклада, първата му версия, която ни се предлага сега, че борбата, с която се опитваме да се справим сега, всъщност нарушава правата на хората в развиващите се страни. Мисля, че е точно обратното. Именно нашия начин на живот и на подлемление го показва ясно. Всяка година ние потребяваме по три планети. И всичко това засяга и условията на живот, и правата на човека в тези развиващи се страни. И трябва наистина ние като парламент да се задължим да работим и можем да направим много. Можем да направим инвентари, можем да помогнем на всички тези защитници. Прозрачност, предаване на информацията чрез нашите посалства, механизъм за бърз отговор на, на, на анонимизираните сигнали – и разбира се, без да забравяме достъпа до съдебна инстанция и специфична защита за журналистите, които също са жертви на всичко това по света. Всичко това е пред нас, всичко това стои пред нас и се надявам да можем да го свършим заедно. E Преминаваме към ЕКАРЕ, Андрей Слабаков. Благодаря, уважаеми господин председател. Значи като цяло становището според мен е върга в правилна посока и повдига доста важни въпроси, които засерат и нас и развиващите се страни. А, има обаче един проблем, че манията по климатичната неутралност на всяка цена е изключително опасна. В Европейския съюз има държави, които ще пострадат изключително много от тази безразсъдна реформа. Ако остава за развиващите се страни? Съгласен съм също, че има сериозен проблем с езика, който използват политиците, включително и в нашия парламент. Термини като критично положение и спешно се използват вече толкова често, за да всяват паника и да прокарват неразумни идеи и мерки. Значи, тези неразумни мерки, мога да ви кажа какви са, използват се, за да се всява разделение вместо да има обединение. Едни групи са по-привилегировани и следователно можем да им бъде взето повече. Други групи са унеправдани и заслужават специално отношение. Нали бяхме против дискриминацията? Смятам, че на много места така наречените природозащитници се ползват с абсолютно незаслужени привилегии. Възползват се от законодателството и финансови помощи злоупотребяват с тях в България, например, има а, някои НПО-та, така наречени отровно зелените, които използват екологията за рекет спрямо останалите граждани. Според мен всички хора трябва да бъдат равни пред закона и закона трябва да се прилага еднакво за всички. Няма значение кой е извършил някакво нарушение и срещу кого. Наказанието за виновника и помощта за пострадалите трябва да са последователни и еднакви, защото това е справедливост. Благодаря ви. Thank you, and we move... Благодаря. Сега преминаваме към последния докладчик сянка, господин Кокалис Гуе. Благодаря, Паскал. Човешките права са тясно свързани с екологичните промени, защото освен, че запа, заплах, е заплаха за нашето съществуване, е екологичните въпроси са свързани с начина на живот. Важна е връзката между човешките права и екологичната сфера и от а, Обединените нации това се разбира като основа за редица политики и мерки. В този контекст е много важно да анализираме задълженията в това отношение и да коригираме дискриминаторните практики на ниво човешки права. Ето защо, като се оформят политиките и мерките, основната цел трябва да е да се спазват човешките права. Загубата на биоразнообразие също води до сериозна заплаха за човешките права. Ето защо е много важно комисията да оформи такава стратегия на европейско равнище в тясно сътрудничество с трети страни и международни организации, като а, висшия представител на ООН и а, съответната програма на ООН за околната среда. До 2050 година има изчисление споразумение, че трябва да сме климатично неутрални и отговорността ще бъде в посока на преодоляване на негативните ефекти от климатичните промени. Всичко това е свързано с човешките права и Европейския съюз трябва активно да участва в международния дебат в евентуалната реготовна рамка за а, климатичните бежанци. Общо 212 души са убити в резултат на своята екологична дейност миналата година, което е рекорден брой. И а, също така те са обект на преследване и дискриминация. Нарушават се правата на местните а, общности и се извличат незаконосъобразно различни ресурси. Например, президента Болсонаро в Бразилия, който се възползва от COVID-пандемията, за да прогони хиляди местни а, жители, от местните общности, от а, места на, и територия от хиляда по-голяма от хиляда акра, за да се възползват а, частните компании от а, ресурсите там. Необходимо е а, местните общности да се включат в а, процеса на вземане на решение. Уважаеми колеги, тъй като има необходимост, ще направя редица предложения за изменения и съм сигурен, че становището ще стане още по-добро. Имам двама оратори още, които искат да се изкажат и след това ще дам думата на Сория, която е докладчик за текста за АФЕД. И така, нека да започнем с Петър Лизе за НП, тъй като нямаше по-рано посочен друг оратор от НП. Yeah. Thank you very much, uh, dear chair. Благодаря много, uh, господин председател. Няма да коментирам цялото становище, но така вземам повод от това, което докладчика каза, че политиката по климата в Европейския съюз застрашава полата на човека. другите изказали се реагираха на това, разбира се. Мисля, че има проблем с, суровините за електрически, е, електродвигателите трябва да. Е, може би ще е полезно, ако имаме водород е, на ниски цени, в е, големи обеми, за да говорим въобще за електрическа мобилност. За съжаление, по отношение на разход и ефективност, вероятно ще бъде твърде скъпо в момента да разчитаме само на водород. Мисля, че трябва да решаваме проблемите с правата на човека, когато е, става дума за твърдите изкопаеми горива, не само по отношение изменението на климата, а и правата на е, миньорите в Европейския съюз или пък е, е разрушаването на околната среда в Русия с, е, чрез е, добив на петрол и газ. Там също са засегнати права на човек. В Латинска Америка, например, е, един е, делтата на Мисури, която е най-богатата по отношение на е, биологично разнообразие, също е застрашена. Така че, когато говорим за електро, електрически превозни средства, трябва да помислим и за твърдите горива. Те също създават проблеми и трябва да ограничим увеличаваме добива им. Е, благодаря, Питър. Сега Лора от Асари за независими от е, името на идентична демокрация, извинете. Чувате ли ме? Аз е, също имах технически проблем, но всичко е наред. въглеродният данък не е нищо ново. Още през 90-те години е, се заговори за въглероден данък върху твърдите изковамите горива. Е, но е, сега защо е нужно да се въведе този данък? Да се спрат местните компании да е, изнасят производства офшор, е, за да, е, да намалят е, разходите, въглеродните разходи така, това, което наричаме изнасене на е, въглерод. Е, това е, се отразява на междинните стоки и на международната верига на добавена стойност. Въпросът с въглеродния данък трябва да се проучи по-внимателно. Колкото повече информация имаме, толкова по- малко грешки можем да допуснем би било разумно в момента да имаме някакъв прогресивен механизъм, който първоначално да обхване най-застрашените е, отрасли от изтичане на е, въглерод. Разбира се, е, това, което не искаме е да има ответни мерки и протекционизъм. Но съм сигурна, че ще можем да намерим добър компромис. Това винаги е най- много важно по пътя, ако допуснем грешки, може да ги коригираме в крачка, но важно е да вземаме верните решения. Това ни е работата на нас, политиците. Благодаря. Благодаря, председателя, е, госпожата Схамас. Е, е, Благодаря, господин председател. Като докладчик и отговарящ за този доклад за последиците от измененията на климата върху правата на човека и ролята на природозащитниците. Мисля, че доста неща ще трябва да се направят, за да подобрим и да разширим това становище. Има ясни научни доказателства от, по отношение на последиците и отражението на изманичните, е, климатичните изменения върху екосистемата. Възможността днес на хората да се възползват от е, качеството на живот и на следващите поколения всъщност е засегната, защото всичко това засяга изключително силно именно най-уязвимите. И когато говорим за права на човека, говорим за правата на всички. Нека да се огледаме днес. Европа е водеща, ако погледнем броя на заразените лица в световната пандемия – И изчезналото на много голям брой е, видове, животински видове, също подпомага преднасянето на вирусите от животинските видове към човека. И трябва да се признае тази пряка връзка между климатичните изменения и отражението им върху правата на човека. Но не съществува конкретен юридически инструмент в рамките на Парижкото споразумение – за да се е, поеме отговорност от страна на държавите. Има определени условия в Парижкото споразумение, но ако тези условия и изисквания не се спазват, ние ще преминем 3 градуса затопляне. А това очевидно ще засегне основни човешки права. Съществуват решения за да се интегрират механизми за предпазване и за защита на човешките права. Има много природозащитници, които заплащат не с живота си дейността си, а именно битката си за опазване на околната среда. И така в доклада трябва да се гарантира, че тази защита с която се възползват природ... защитниците на правата на човека в Европа, с същата защита трябва да се възползват и природозащитниците. И работата на нашата комисия е много важна именно в тази насока, за да допълним тази визия, която искаме да предадем чрез нашия доклад. Благодаря. Um, Благодаря. А сега преминаваме към комисията. Господин Рафаел Варолан. Той ще се включи от разстояние, неприсъствено. Заповядайте. Не можем да ви чуем обаче.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 so apparently we won't make it. Явно няма да успеем с представителя на комисията поради технически а, проблеми. Така че ако успеете да разрешите проблема в оставащите минути, не се колебайте да ми кажете, но не мисля, че ще успеем. Сега да преминем към гласуването, но всъщност преди това времевия график. 11 часа 30 септември е крайния срок за изменение. Гласуването в ЕНВИ ще бъде на 16 ноември, а в АФЕТ на 2 или на 3 декември, а гласуването в пленарна сесия, разбира се, предстои да бъде потвърдено, но вероятно ще бъде през януари 2021 година. И така, приключихме с тази точка от дневния а, ред и можем да преминем към начало на гласуването за общия бюджет на а, Европейския съюз за финансова година 2021 година. А, обявявам начало на гласуването. То ще приключи в 16.45 и, е, както обикновено, гласувате с приложението iVote и а, след обед ще бъде обявено, обявен резултата. Благодаря ви за участието и до утре.